Край на гласуването. Отхвърля се. 259 за. Против. Въздържали се. Мисля, че резултатът е същия. Нека да проверим. Край на гласуването. 12 за, 14 против, отхвърля се. 260. Гласуваме го електронно. Край на гласуването. 261. Електронно гласуване. Отхвърля се. 262. Електронно. Тъй като резултатите са много близки, а измененията са много важни. Края на гласуването. Отхвърля се. 263 оттеглено, 264 за. Електронно. Край на гласуването. 265. Електронно. Край на гласуването. 13 за, 14 против, отхвърля се 266. Пак електронно гласуване. Край на гласуването. 23 за, 4 против. Приема се. 267 е оттеглено. 268 на госпожа Гресле за. Против. Въздържали се. Приема се. 269 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Добре, да проверим. 269. Край на гласуването. 13 за, 14 против, 270 за, против. Въздържали се. Мисля, че се приема. 271. За. Против. Въздържали се. Ще проверим. 271. Гласувайте. Край на гласуването. 16 за 11 против. Приема се. 272. Пипър. За. Против. Приема се. 273. Панайотова. За. Против. Въздържали се. Приема се. 274. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 275. За. Против. Въздържали се. Приема се. 276 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 277. Оди. За. Против. Да проверим 277 изменения. Край на гласуването. 11 за, 14 против. Отхвърля се. 278 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Ако няма възражения, така и ще го приемем. 279 оди. За. Против. Въздържали се. Приема се. 280 за. Против. Въздържали се. Приема се. 281 Брадбърн. За. Против. Въздържали се. Резултатите са много близки. Да проверим. 281 изменение. Край на изменението, на гласуването. 14 за, 13 против, приема се. 282 за, против, въздържали се. И тук резултатите са много близки. Гласуваме поименно. Край на гласуването. 14 за, 13 против, приема се. 283 Маркос Пипър за, против. Въздържали се и тук резултатите са много близки да проверим. Сега започва битка за преамбила. Край на гласуването. 14 за, 13 против, 284 Панайотов за, против, въздържали се, приема се 285 Маркос Пипер за, против, въздържали се, да проверим. Мисля, че започвате да се изморявате. Край на гласуването. 19 за, 7 против. 286 за. Против. Въздържали се, приема се. Стигаме до окончателното гласуване. Гласуваме електронно. Край на гласуването. 25 за, 1 против. Поздравления за докладчика. de stemming over de speciale rapporten van de Rekenkamer. Er zijn. Uh, ik wil het uh, woord geven. Сега гласуваме по специалния доклад върху Сметната палата. Докладчика, има ли. Госпожа Греслер иска думата. По препоръките, които тази комисия гласувала, липсва нещо, което ни е предложил докладчика и мисля, че не е справедливо. Това липсва. Rapporteur, kunnen we hier uh, een aantal amendementen samennemen en blok? Докладчикът, можем ли да е, гласуваме по някои от тези изменения? Анблок? Е, да, с удоволствие, но трябва да чуете какво има да кажат другите групи. Искате ли да ги гласуваме анблок от 1 до 18? Съгласни ли сте? Всъщност от 1 до 25. Значи ще гласуваме от 1 до 25 анблок от 1 до 12. Сега гласуваме от 1 до 12. За, против, въздържали се, приема се. 13 на Гресла. За, против, въздържали се. Тук е доста близък резултат. Да проверим. 13 от госпожа Греслет предложение за изменение. Край на гласуването. 14 за, 10 против. Приема се. Будика. Е, Сега да вземем още една група. Или настоявате да е едно по едно. изменението. предлагаме до 25. А, има възражение. Тогава 14 на Ингеборг Гресле. За, против, въздържали се. Отново резултата е доста близък. Да проверим 14. Край на гласуването. 15 на 10. Ако обичате, колеги, малко по-високо да вдигате ръка, защото трудно преброявам. Гресле. За, против. Въздържали се. 15 е това. Приема се. 16. За. Против. Въздържали се. Мисля, че това отпада, но ще проверим. 16, моля. По 16 гласувайте. Край на гласуването. Петнайсет за, 9 против, приема се. 17. На Гресле отново, за, против, въздържали се. Мисля, че това се приема. 18. За, против, въздържали се, приема се. 19.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 Проверяваме 33. Край на гласуването. 13 за, 12 против. Прав беше председателя. 34 за, против, въздържали се. НДП изглежда вече се умориха. Да проверим отново. 34. Е, НП бихте ли вдигали по-високо ръка? Но ще проверим и електронно, за да видим дали. 34. Край на гласуването. 13 срещу 12. 35. Гресле за, против, въздържали се, приема се. 36. Гресле за, против, въздържали се, приема се. 37. Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38. Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39. Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40. Ингебор Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41. Ингебор Гресле. За против, въздържали се, приема се. 42. Ингеборг Гресле за, против, въздържали се, приема се. 43. Гресле за, против, въздържали се, приема се. 44. Ингеборг Гресле за, против, въздържали се, приема се. 45. Гресле за, против, въздържали се, приема се. 46 Гресле за, против, въздържали се, приема се. 67 от мен, за, против, въздържали се, отпада. 48 Ставракакис за, против, въздържали се. Да проверим изменението на господин Ставракакис. Край на гласуването. 15 срещу 10. Приема се. 49 Пападополо. За, против, въздържали се. Отпада. 50 Пападополо. За, против, въздържали се. Отпада. 51 Пападополо. За, против, въздържали се. Отпада. 52 Пападополо. За, против, въздържали се, отпада. 53 Пападополо за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. 53 проверяваме Пападополо. Край на гласуването. 21 за, 1 против. Наистина вече едва дигате ръце. Стегнете се. 54. За. Против. Въздържали се. Отпада. 55. Пападополо. За. Против. Въздържали се. Отпада. 56. Зендергард. За. Против. Въздържали се. Отпада. 57. Пападополо. За. Против. Въздържали се. Отпада. 58. Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59. Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 60. Гресле е оттеглено. 61. Оди. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега от 62 до 60 анблок. За, против, също е, въздържали се, приемат се. След това измените на господин от да проверим отново 62 до 68. Електронно гласуваме 62 до 68. Край на гласуването. 14 на 10, но добре, че проверихме. 69, 70, 71. Оди, заедно. Гласуваме анблок за, против, въздържали се, прияти. И така, сега окончателно гласуване електронно. Край на гласуването. Осемнайсет срещу два, шест въздържали се. Поздравление на докладчика. What do we have now? Сега следва We hebben dat goed gedaan. We, hebben 12, we zijn 12 minuten voor op, uh, op het schema. И така, добре вървим. 12 минути имаме аванс. И така стигаме до точка 5. Освобождаване от отговорност във връзка с изменение на бюджета за Европейския фонд за развитие. Доклада, докладчик е господин Сендергард. Желая ли да коментира нещо докладчика? Не. Тогава минаваме към, минаваме към гласуване. PDF. разбрахме се, че ще е, следваме този дневен ред. Вие тогава, когато обсъждахме дневния ред, не се обадихте, така че ще се придържаме към е, този дневен ред. И така, аз съм на първа линия, второ изменение от господин Зендергард за е, предложението за е, решение за освобождаването отговорност. Предложението е да се освободят от отговорност, които са за е, изменението на Зендергард, за против прието. Изменение 3 от Брат Бърни Епик. Кой е за? против, въздържали се, приема се. И така, електронно гласуване. Край на гласуването. 23 срещу 2. Приема се. И така. Стигаме до раздела закриване на е, отчетите, счетоводните отчети. Не се налага да, да гласуваме по 5 и 6 изменения, тъй като сме дали вече, е, сме дали одобрение за освобождаване, така че отиваме направо на е, четвърто е, Гресле и Маковей. Приема се. И така, гласуваме електронно за този раздел от решението. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 срещу 2. Приема се. Сега да преминем на предложение за резолюция. DV1. Ви stemt voor. DV1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Оле Шмидт 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 Ингебор Гресле за. Сега 20. 20 Гресле за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. 21 Гресле за, против, въздържали се, приема се. 4-9 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се. 22 на две части ще се гласува. От е, Сузана Бросбохата, първа част за, против, въздържали се. Мисля, че е се отхвърля, но да проверим по първата част, е, първата част на изменение 22, моля. Край на гласуването. 7 на 19 отпада, да. Е, втората част отпада, така ли? Не, всъщност трябва да гласуваме по втората част на 22. За, против, въздържали се, приема се. 23. Оле Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. 24. Гресле. За, против, въздържали се, приема се. 25. Бръжбохата. За, против, въздържали се, приема се. 26. Бжбохата, за, против, въздържали се, приема се. Тук е, се поставя въпроса за разделно гласуване по 24. Значи ще е, гласуваме разделно по 24. За, против, въздържали се, мисля, че се приема, но да проверим. 24. Край на гласуването. 17-10 е, е, приема се. 25 в две части. По първата за, против, въздържали се, е, приема се. Втората част за, против, въздържали се, Приема се. 27 Гресле за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 Оле Шмидт за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 Шмидт. Значи това е устно изменение. 30. За, против, въздържали се, приема се. 30 на Оле Шмидт с молба за разделно гласуване по първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отпада. 32. Устно изменено от автора Холи Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. 33. Жбохата за, против, въздържали се. Мисля, че отпада. Някакви възражения? Не. 34. Няма. Да проверим тогава 33. Край на гласуването. 15 срещу, 12 за, отпада. Това беше 33. Значи 34. Е, госпожа Бжовохата. За, против, въздържали се, приема се. 35. Оле Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. 36. Оле Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. 37. Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. 38. Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до края на шоуто на Оли Шмидт. Сега 39 жобохата за, против, въздържали се, приема се. 40 Шмидт за, против, въздържали се, приема се. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. 41 Шмидт за, против, въздържали се, приема се. 42. Оле Шмидт, за, против, въздържали се, приема се. 43. Макове и Гресле, за, против, въздържали се, приема се. 44. Терър. Сгреших ли, пита председателят? 44. Михаил Тойрер както е, устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 45. Шмидт. За, против, за, против, въздържали се, приема се. 46. Маковей и Гресле. Има молба да се провери 45 на Оле Шмидт. Проверяваме 45 електронно. 45. Край на гласуването. 19 на 8. Приема се. 46 Макова и Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47 Макова и Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9-6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48 Шмидт. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение. Да проверим 48 ли? Добре. Госпожа Гресле пожела да проверим 48. Край на гласуването. 16 срещу 10 отпада. Устно изменение. Изменение Д от Трябва ли да гласуваме по из... Значи 50 устно изменение от Сърндагар. Приема се. 49 Маковей и Гресле. За, против, въздържали се. Приема се. 50 Гресле. За, против, въздържали се. Приема се. 51 Гресле. За, против, въздържали се. Приема се. 52 Зандергард. За, против, въздържали се, приема се. 53 Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. Да проверим. 53 проверяваме. Край на гласуването. 23 срещу 4 за. И аз съм човек и греша, значи отпада. 54. на, на пленарно задание от вас ще проистече голяма суматоха, но добре, че сме в малка зала. Оле Шмидт, 54. Е, извинете, някой иска да вземе думата. Ще прекъсна гласуването за миг. Да, е, недоразумение. 54, Оле Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. 55, Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. 56, Шмидт. За, против, въздържали се, приема се. 57, Шмидт. За, против, въздържали се, Приема се. 58. Макова и Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59. Шмидт. За. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7. Шмидт. За против, въздържали се, приема се. 8 Макове и Гресле, за, против, приема се. 9 Шмидт, за, против, въздържали се, приема се. 10 Шмидт, за, против, въздържали се, приема се. 11 Шмидт, за, против, въздържали се, приема се. 12 12 Шмидт, за, против, въздържали се. Приема се 13 Шмидт. За, против, въздържали се. Отпада. 14. За, против, въздържали се. Приема се. 15 Шмидт. За, против, въздържали се. Приема се. 16 макове и гресле за, против, въздържали се, приема се. 17 макове и гресле за, против, въздържали се, приема се. 18 макове и гресле за, против, въздържали се, приема се. И така, стигаме до окончателното гласуване. Край на гласуването. 24 за, 3 против. Няма въздържали се. Поздравление на, за докладчика и на всички други, които са работили по това предложение. И така стигаме до е, освобождаване от отговорност. на парламента. Квейтинг парламент. Рапортери. И така, освобождаването от отговорност на парламента. Докладчик, желаете ли да вземете думата? Благодаря, господин председател. Само да поясна, че е, в е, списъка за гласуване има грешка. Точка 44, това е устно изменение от госпожа Гресле, е, отбелязано е като отрицателно, трябва да е положително. Просто една грешка в, списъка. Исках да обърна внимание на това. И това, е така, на страница четвърта. 44-то изменение трябва да има плюс вместо минус. Добре, започваме тогава с гласуването. Eh, eh, първо изменение от докладчицата и господин Иван. Идентични изменения е първо и трето. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Което означава, че второ изменение от Епник, Чернески, Чешкова и Брадборн падат. Електронно ще гласуваме първата част на а, текста, свързан с освобождаването на Европейския парламент. Край на гласуването. 25 за, 1 против, тази част се приема. Продължаваме по-нататък. Самата резолюция, пето изменение, първи параграф. Гербранде и Дейон. За. Против въздържали се, ще го проверим с електронно гласуване. И така, аз сега ще си потърся моя списък за гласуване, защото не го намирам. Колега, als u mij eventjes toestaat, want zonder stem... Колеги, молям за вашето търпение, защото без списъка за гласуване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 Моля да ме извините за това прекъсване процедурно. Сега ще проверим пето изменение с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 11 против. Приема се. Това означава, че шесто изменение пада и продължаваме с четвърто изменение, внесено от мен за, против, въздържали се, приема се. Седмо. Епник Чернецки и колегите за, против, въздържали се, приема се. Втори параграф, десето изменение, госпожа Сандер за, против, въздържали се, приема се. 8 и 9. Идентични са. Можем да гласуваме заедно за тях, но те падат, тъй като 10 бе а, е, прието. Сега 11. Крис Дейвис. За. Против. Въздържали се. Ще го проверим с електронно гласуване. Гласуваме 11 на Крис Дейвис. Отхвърля се, виждам. Край на гласуването. 9 за, 17 против. 13. Айова Сандър за. Против. Въздържали се. Приема се. 12. Пада. 14 от мен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. Епник Ченецки. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 от мен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. Гербранди Тейон. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. Еренхаузер. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване. 18 Еренхаузер. Слайте стеми. Край на гласуването. 13 за, 14 против, отхвърля се 19 от мен. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да го проверим. Моля, гласувайте електронно. 18. Край на гласуването. 15 за, 12 против. Приема се. 20-то изменение на госпожа Гръсле. С устно изменение. Да, устно изменение на устното изменение. В края, вместо Европейски съвет, трябва да се впише държавите членки. Добре, гласуваме устното изменение за устното изменение. Моля, гласувайте за. Против, въздържали се, приема се. 21 от мен. За, против, въздържали се, приема се. 22 от мен. За, против, въздържали се, приема се. 23. Еренхаузер за, против, въздържали се, отхвърля се. 24. Пак Еренхаузер за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Няма протести. Добре, значи е, приема се. 25. Еренхаузер за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 27 на Еренхаузер. За. Да проверим ли? Добре, проверяваме 26-то изменение с електронно гласуване. След ми. Край на гласуването. 16 за, 11 против. Тоест беше прието очевидно. 27 на Айренхаузер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 28 от мен. За, против, въздържали се, отхвърля се. Не, извинете, поправя се председателя, приема се. 29 Сендер. За, против, въздържали се, приема се. 30 изменение. Корнелиус де Йонг, Сорен Сондегорд. С устно изменение от госпожа Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31 от мен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32. Алесандър. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека го проверим с електронно гласуване. 32 на Сандер. Слачи ми. Край на гласуването. 12 за, 15 против. Отхвърля се. 33-то. Еренхаузер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34-то. Еренхаузер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35-то на Еренхаузер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36-то на Еренхаузер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38. Андреасен. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. От мен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39-то. Анде, Андреасен. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40-то. От докладчицата. За. Против въздържали се, приема се. 41. Айла Сендер, за, против, въздържали се. Нека да го проверим с електронно гласуване. 41 изменение. Слати стеми. Край на гласуването. 15 за, 11 против, приема се. Това означава, че можем да преминем председателя прекъсва. So, now we, the, nu moeten we stemmen over paragraaf 24 zoals... Трябва да гласуваме 42 е, параграф, така както той е изменен. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение е от мен. За, против, въздържали се, приема се. 43-то Корнелис Де Йонг за, против, въздържали се, приема се. 44-то от мен с устното изменение от госпожа Гресле за, против, въздържали се, приема се. 45-то изменение по 29 ти параграф за, против, въздържали се, приема се. 46 от госпожа Матио и госпожа Гресле. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47. Сондегорд. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 48 от мен за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Да го проверим, тъй като трябва да бъде неутрален. Изменението е предложено от мен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 11 против. Сега 49 за, против, въздържали се, приема се. 50. Гербранде и Де За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. Е включено на практика в 50-то изменение, но то се отхвърля. Е, и за това е, отпада. Гласуваме 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Крис Дейвис 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 то на Дейвис за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 Епин, Чернецки, Братбърн за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Гласуваме 55-то изменение. След Край на гласуването. 15 за, 10 против. Приема се. 56-то Еренхаузер. Две части. НП изисква разделно гласуване. Гласуваме първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 57. Еренхаузер за, против, въздържали се. Ще го проверим. Гласуваме 57 изменение. Край на гласуването. 14 за, 11 против. Това означава, че 58 отпада и продължаваме с 59 на госпожа Чешкова за, против, въздържали се, отхвърля се. 60-то, Чешкова също, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение едно. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 61, 2, 3 падат и 64 то падат. 65. Гербранде за, против, въздържали се, приема се. 66. Матю. И колеги за, против, въздържали се, отхвърля се. 67. Де Йонг Сондегорд. За, против, въздържали се, приема се. 38. Гресле. За. Против. Въздържали се. Ще проверим 68 изменение. Моля, гласувайте. Штатите ми. Край на гласуването. 15 за, 11 против. Приема се 69-то. Кресле. За. Против. Въздържали се. Трудно ми е да разбера как точно сте гласували. Моля ви, нека да гласуваме електронно. Предполагам, че мнозинството е същото. Предполагам, че ще са 15 на 11 гласовете. Да, 15 за, 11 против. 70 от мен за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 71. Епинг, Чернецки и други за, против, въздържали се, отхвърля се. 72. Маковей за, против, въздържали се, приема се. 73. Андреасен за, против, въздържали се, отхвърля се. 74. Маковей за, против, въздържали се, отхвърля се. 75. Еренхаузер за, против, въздържали се, отхвърля се. 76. Сондегорт Гион за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим. 76. Сондегорд Де Край на гласуването. 20 за, 6 против. Приема се. 80-то. Иван. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79-то. Епик Чернецки. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сондегорд. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 от мен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 81 Дейвис. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 от мен. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83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 Край на гласуването. 23 за, 4 против. 84-то. Андреасен за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85-то. Чешкова за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86-то. Чешкова за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89-то. Епинг и колеги за против, въздържали се, отхвърля се. 88. Вандален. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87. Андреасен. С устно изменение от госпожа Гресле. За. Против. Въздържали се. Приема се. 90. Вандален. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91. Маковай. За против, въздържали се, приема се. 92. Маковей за, против, въздържали се, приема се. 93. Де Йонг Сондегор за, против, въздържали се, отхвърля се. 94. Де Лонги за, против, въздържали се, приема се. Ван Дален 95. За, против, въздържали се, отхвърля се. 96-то, Епинг, за, против, въздържали се, отхвърля се. 97-мо, Маковай, за, против, въздържали се, приема се. 98-мо, Епинг, за, против, въздържали се, отхвърля се. 99-то, Стас, за, Ще проверим, проверим 98 на Епинг. Край на гласуването. Трима за, 23 против. Добър опит, господин Чернецки, направихте. 99 от мен за, против, въздържали се, приема се. 100. Госпожа Гресле за, против, въздържали се, приема се. 101. Андреасен за, против, въздържали се, отхвърля се. 102. Андреасен за, против, въздържали се, отхвърля се. 103. Чешкова за, против, въздържали се, приема се. 104. От мен за, против, въздържали се, приема се. 105. Вандален за, против, въздържали се, отхвърля се. 106. Гербран де, де Йон, за, против, въздържали се, приема се. 107. Матю, за, против, въздържали се, приема се. 108. Еренхаузер, за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, окончателното последно гласуване, е, моля гласувайте, режим на гласуване. 24. Край на гласуването. 24 за, 3 ма против. Няма въздържание. Поздравление за докладчицата. Хербранди. Господин Хербранди. Благодаря. Приехме пето изменение бихме искали да има специален дебат в пленарна зала по отношение освобождаването. Знаем, че председателския съвет миналия месец взе решение да не правим така. И отново сега се иска дебат в пленарна зала. Обръщам се към председателя на комисията. Може ли да, да изпратите писмо до председателския съвет, за да подчертаете още веднъж нашето искане да посочите какви са резултатите от гласуването в нашата комисия? Председателя, да, благодаря ясно. и Ich glaube, wir brauchen den nicht, weil äh, всъщност на първоначалния дневен ред за пленарно заседание имахме, се предвидеше разделен дебат, но в сегашния дневен ред, както е в момента, с докладчик Отис, се предвижда разделно гласуване по парламента и съвместен дебат. send Überwasser. Ja. Van het secretariaat krijg ik. Uh... Секретариатът потвърди, че това, което каза господин е, Гейер е вярно. Всъщност за това става дума. Знаем, че е общ дебат, но в пета точка ние искаме специален дебат с председателя на парламента, т.е. Мартин Шулс трябва да председателства дебата. Това е същината на изменението. Председателят на парламента е този, който трябва да поеме отговорност за бюджета на парламента и това да стане публично. Това е целта на специалния дебат по тази точка. Доколкото знам, това не е в дневния ред. Госпожо Аяла Сендер, искате ли да кажете нещо? Ако това е заключението, до което сме стигнали, струми ми се, че информацията е малко противоречива но за останалите институции ние казваме, че трябва да е Баросо, а не Шемета. Същото и за съвета. Да не ни изпратят някой, който просто замества е, най-висшия ръководител. С изключение на господин Хербранди, вие сте съгласни. Току-що ми дадох копия от дневния ред. Изменено е. А, сега се оказва, че имаме отделен дебат. Така че този дебат вече е в дневния ред. Извинявайте за това недоразумение. Господин Оди. Аз смятам, че ако председателя на парламента ще участва в дебата, не би е било редно да председателства. Е, има заместник председатели за тази цел. Господин Хербранди зададе въпрос – сега той е доволен от обясненията, които са дадени и можем да приемем, че въпросът е решен. Може ли сега да се върнем към гласуването, последното гласуване за днес? Седма точка. Доклад на господин Калфин. Искате ли думата? А, тук е. Искате ли да се изкажете? Съвсем накратко, господин председател. Всъщност ние гласуваме две различни неща за службата за външни дейности по две различни процедури. Това не е гласуване по освобождаване от отговорност, но има преглед, който се осъществява водеща комисия АФЕТ и това е нашето становище към прегледа. Искам да кажа, че много от нашите наблюдения са и по двете, и освобождаването от отговорност, и прегледа. Има няколко изменения, внесени от госпожа Гресле. Искам да спомена, той е отразено в списъка за гласуване – аз подкрепям 1, 3, 4 5, имайки предвид, че не би било проблем да се внесат някои дребни изменения в текста. Благодаря, господин Калфин. Да, това не е освобождаването отговорност, а това са измененията по вашия доклад. Има ли коментари? Няма. Изменение едно за. Госпожо след това е вашето изменение би трябвало да гласувате за. Въздържали се, приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се, мисля, че се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. Да, приема се. Трето изменение, пак на госпожа Гресле, за, против, въздържали се, да, с устното изменение. Трето изменение, с устното изменение на госпожа Кресле. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение. За, с устно изменение докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Пето изменение. Госпожа Гресле, устно изменение докладчика. За, против, въздържали се, приема се. И това са всички изменения. Край, окончателно гласуване по електронен път. Край на гласуването. Единодушно за. Поздравления, господин Калфин. И мисля, че приключихме работа за днес. Имате един час допълнително, за да отидете до кръчмата. Утре ще се видим в 9.